Преводачите на немски се зарадваха за това, че казах комисията по транспорт и туризъм. Имате ли някакви възражения по дневния ред? Ако нямате възражения, приемаме дневния ред. Ако нямате възражения по протоколите, приемаме протоколите. И преминаваме към първа точка Европейски фонд за стратегически инвестиции и измененията, които бяха приети. Господин Рике, господин, госпожа Аяла Сендърс ще вземат думата. Кой ще бъде пръв? Monsieur le Président. Благодаря, господин председател. Благодаря на Инес, която беше съдокладчик. Работихме отлично. Бих искал също така да благодаря и на докладчиците в Сянка, тъй като разполагахме с много малко време и послед... последните 15 дена на практика бяха почивни дни и беше малко трудно да се свържеме с този с различните заинтересовани страни, но благодаря още веднъж на докладчиците в Сянка, които и присъстваха, и бяха много активни, е, които с които бяхме непрекъснато в е, контакта, въпреки великденските празници и които проявиха дух на разбирателство. В крайна сметка успяхме да постигнем е, договорености и се обединихме около 15 компромиса, които биват подкрепени под практически всички е, политически групи. Сега има две части в този доклад по е, за членове 19 и 5 параграф 2а ние сме водеща комисия по тези, още, вед, още веднъж повтарям, по тези членове ние сме водеща комисия и тук а, постигнахме единодушие а, и се радвам, че, че, по, че постигнахме това съгласие, а 5.2а бе обсъждан и а, постигнахме консенсус. А, Целта беше да се да се върнем към свършеното през последните две години и стигнахме до, до заключение, че механизма за свързване на Европа и а, Хоризонта 2020 трябва да продължат да се прилагат без изменения. Мисля, че наистина успяхме да постигнем единодушие по въпроса. Не предложихте, не внесахте изменения по глави 2 Б, С, Д, Е, тъй като в тези области комисията ИТРЕ е водеща е, и постигнахме едно джентлменско споразумение – да не се намесваме в тяхната работа, а след това просто ще сглобиме един общ текст. По този, по, по този начин улесняваме работата и на Комисията по економически въпроси и Комисията по бюджета по член 54. Надявам се, че разбрахте това, което исках да кажа. По, по другите е, точки и по-специално по член 8 имаше е, много задълбочена дискусия. Става дума за е, происхода на средствата. Както, както казах, е, ние не бихме искали нито Хоризонта 2020, нито Европа за свързване, е, механизма за свързване на Европа да е, пострадат Тоест, трябва да се разпределят неразпределените до тук средства, а не да се взимат бюджета на тези две програми. Другите комисии са на практика съгласни с това. Е НП смята, смята, че трябва да, да, да потърсиме допълнителни средства преди да сме е, извършили средносрочния преглед на многогодишната финансова рамка. Ние обаче смятаме, че не може да действаме по този начин, тъй като регламента ни ни позволява. Същевременно постигнахме съгласие по това при преразглеждането на многогодишната финансова рамка да разгледаме бюджета част по част и тогава да потърсиме средства, където е необходимо. Така че, нека не, не, нека не забравяме, че в момента имаме две програми, които функционират. Те, за тях има средства и а, тези програми се изпълняват, средствата се освояват в размер на 95%, тъй като и това е много важно. И всеки всяка комисия си има своите приоритети. Това е, това е, това е естествено и на, на, и всеки, всека политическа група си има свои приоритети. Едни наблягат на даден вид транспорт, други на екологическите критерии, но целта беше не, да запазиме духа който работихме до сега и за това просто не е, приехме и не разгледахме абсолютно всички изменения, които е, навлизаха в прекалено много подробности. Е, това, не, това, това съвсем не означава, че ние не подкрепяме или смятаме, че загрижеността на някои колеги е необоснована, но в крайна сметка целта е, е да се опростат механизмите, за да може е, този, този фонд да заработи колкото се може по-бързо. Е, колегите изразиха своето мнение и нека не, нека не Нека не забравяме, че а, нашата, нашия принцип, принципа на който наблягаме, това е а, неразпределените средства да бъдат мобилизирани. Това е с няколко думи резултата от свършената от нас работа и преди да дам думата на Инес, бих искал да кажа, че а, е, ние сме под натиск и този натиск ще ще продължи, тъй като, за съжаление, този път а, е, комисията не подкрепя изцяло нашето становище. В последствие ще имаме дискусии с комисията и съвета. Тези дискус, дискусии ще бъдат а, много трудни, така че ние трябва да бъдем единни, за да можем да наложим, доколкото това е възможно, нашето становище и нашето мнение. А сега давам думата на госпожа Айяла Сендер. Благодаря, господин председател. На свой ред бих искала да благодаря на колегата Доминик Рике, защото се умяхме да работим добре заедно. Това стана и когато работихме по механизма за транспортни връзки в Европейския съюз. Благодаря на докладчиците в Сянка, благодаря на колегите, които направиха предложения за изменения. Бих искала да ви благодаря за великодушието, което проявихте, защото в някои случаи трябваше да жертваме някоя част от измененията. Надявам се, че това няма да е, постави под въпрос духа на измененията. По този начин постигнахме солиден компромис е, и се умяхме да съхраним единството, което се постигна тук в Комисията по транспорт и мисля, че това, което постигнахме, може да се окачестви като успех. Имам предвид Европейския фонд за стратегически инвестиции и мисля, че ще успеем да запазим единството си. Това беше ключ към успеха и е, вследствие на плана Юнкер постигнахме това, което имаме в момента. Имам предвид механизма за взаимосвързване в Европейския съюз. Трябва обаче да бъдем предпазливи, защото извън на парламента има нещо подобно на лоби, което отново надига глава и е, те смятат, че е, парламента е в сърцевината на конфликта. А това не е вярно. Е, ние искаме с всички възможни средства да е, допринесем с нещо към този европейски бюджет. Е, именно от тук и принципа за взаимна допълняемост – ние искаме да мобилизираме всички налични бюджетни средства. Имам предвид средствата, които или не са разходени, или са заделени е, под формата на гаранционни фондове. Ще се опитаме да съхраним е, тази единна линия на поведение, е, именно за да можем да запазим постигнатите компромиси. Искам да благодаря на всички, е, които проявиха разбиране, е, които не откриха други бюджетни линии, защото в противен случай щеше да се отслаби позицията на парламента. Знам, че това е, е начин да се окаже натиск върху парламента, но аз мисля, че по време на гласуването трябва да стане ясно, че ние не сме тук за да бойкотираме плана Юнкер, а за да мобилизираме средства за този нов проект. Ние е, можахме да отчетем различните разлики между е, териториите в Европейския съюз, разликите между отраслите. Не, искахме да се уверим, че няма е, една или две страни да се възползват от този план Юнкер. Много беше важно всяка страна да се възползва според капацитета си и според капацитета за възвръщаемост на инвестициите. Отново повтарям, че ние не сме е, се събрали е, за да се противопоставим на специфични теми, на специфични възгледи по тези теми. Аз е, мисля, че най- Важното е всички тези средства да се възвърнат към общия бюджет и да се запази гаранцията. Тук е, има е, е, необходимост от големи инвестиции, но сигурно ще има и възвръщаемост за бъдеще. И в двата случаи трябва да спазваме правилниците РТТ и е, защото там се уточнява, че основните средства ще бъдат е, за железопътния транспорт, може би ще има и за градска мобилност. Въпросът е обаче е, да е, се постигне добавена стойност в областта на транспорт. В заключение, някои групи настояват на определени проекти, има нещо е, като е, разширение. Е, отваря се списъка, който гласувахме по силата на двата предишни регламента но а, е, при такава обстановка предпочитам тези проекти да не се споменават в а, е, плана Юнкер. Един от тях е, засяга и моя собствен регион. Защо? Защото това са проекти, които са рискови, т.е. тях не се знае дългосрочно дали ще оцелеят. Ако става въпрос за малки проекти, като към Фандо, Обикновенно за тях е, е, трябват преки помощи, е, които са с много ясни цели, с ясен таргет. Е, иначе говорим е, за е, проекти, които нямат нищо общо с логиката на плана Юнкер. Ще видим какво ще стане в последствие с тях. Нека да проявим разум. Вие знаете, че специално за проекта за моя регион предпочитам да бъде в, да не бъде в плана Юнкер, а в плана Vielen Dankesworten möchte ich mich auch bedanken bei dem Плана Wir hätten uns благодаря на двамата докладчици, които са свършили чудесна работа. По една-две точки бихме искали е, формулировките да бъдат по-точни, особено когато става дума за альтернативно финансиране но аз съм демократ. И е, ще се подчиня на желанието на мнозинството на членовете в нашата комисия. Тъй като е, не могат да се използват е, средства от резерва за високи постижения. Жалко, е, защото е, нито една е, от страните, които пострадаха до сега, не можа да се възползва. Трябва средствата да бъдат разпределени е, както трябва, но все пак е, ние ще се подчиним на волята на мнозинството, на членовете в комисията. Радваме се, че има възможност да се постигне напредък при коригиращите бюджети, защото тогава всички е, бюджетни линии ще бъдат обект на баланс – Тоест, е, какви фондове могат да се преразпределят, за да се рефинансира е, е, връз, да се рефинансират транспортните връзки в Европейския съюз. Но този компромис може да се окаже опасен, защото може да навреди на някои страни. Ние искаме ревизия, но нека страните, които са обект на кохезионни фондове, да не пострадат. Те са най-слаби. Бих искал да предложа формулировка, чрез която да се изключва такава възможност. Второто изменение, което искаме да внесем, вие можахте да го обсъдите при компромис 8.2. Не е необходимо просто да тръгнем в такава посока, трябва да се търси е, съгласие, което да обвързва Европейската комисия. Европейската комисия а, е, трябва да а, е, а, каже, че трябва да се прави баланс на всяка бюджетна линия при ревизията на бюджета. И това а, да бъде задължително за нея. Мисля, че такава позиция а, с, спасителна мрежа от страните, които получават средства по кохезионните фондове, трябва да постигнат, а, да не бъдат отслабени. По компромис 8.2 удовлетворява ни географския баланс но има изменения, по които изпитваме затруднения. Имам предвид тези, при които се привилегироват най-слабите страни. Един милиард за транспортните връзки в Европейския съюз, но те не трябва да се отнемат от страните, които получават средства от кохезионните фондове или от останалите да е, искаме самите е, проекти е, да засягат по-настоятелно страните, които получават средства от кохезионните фондове, при положение, че вече сме ги защитили, запазвайки 11 милиарда и да искаме и останалите да бъдат насочени към страните, които получават средства от кохезионни фондове, в такъв случай ще отидем е, твърде далеч и трябва да вземем категорична позиция по тези изменения. Мисля, че е, ние е, проявихме достатъчно гъвкавост и бихме искали е, и другите колеги да проявят гъвкавост по тази точка. Има още един въпрос, по който отиваме малко далеч. Искам да се спра на условията, е, които се прилагат към отпускането на кредити. Е, това, което ни връща към социалните критерии – а те нямат почти нищо общо с критериите за помощи към малките средни предприятия или към други категории. Мисля, че в такъв случай ще създадем заплаха за плана Юнкер. Не знам за коя точка точно ставаше дума. Там, където се изброяват критериите в компромис 5. в е, този компромис искам да говоря за изброяването по е, точка 2.3. Трябва да видим как можем да постигнем съгласие, защото тази точка би била заплаха за плана Юнкер, т.е. не можем да вървим в тази посока и ще бъде добре, ако успеем да постигнем съгласие по тази точка. Не бива да преувеличаваме затрудненията. Е, има около 20 на компромиса, по които вече сме съгласни. Остават обаче две точки, по които искаме да се внесе допълнително изменение. Мисля, че е, ще бъде добре, ако успеем да постигнем съгласие защото е, това е много важно и е в интереса на нашия доклад. Робърт Зиле. Благодаря, господин председател. Е, бих искал в началото да благодаря на двамата докладчици. Беше правилен избора да номинираме двама докладчици, тъй като те са работили по въпроса за механизма за свързване на Европа. В началото ми се струваше, че положението е изключително тревожно. Основните притеснения на докладчиците са свързани с промените в източниците на финансирането. Искам да благодаря на господин Пифер за това, което той току-що каза. както и за това, което той заяви във връзка с средносрочния преглед и възможното използване на функция 1Б като източник на финансиране. Това би довело до политически затруднения в бъдеще. По другите въпроси и аспекти, мисля, че успяхме да стигнем до един приемлив компромис. Подкрепихме всички елементи, свързани с железопътния транспорт – запазихме и принципа на географската неутралност. Господин Пипер очерта съществуващото положение. Фонда за стратегически инвестиции е насочен към тези държави, които не получават помощи от Кохезионния фонд – Дали е трагичен този въпрос, източниците на финансиране, това, че могат да се ползват средства по един фонд, но не по други, всички аспекти, свързани с географското разпределение, трудно да се даде отговор тук. Трудно е да се отговори, освен това, как точно ще се развият нещата в рамките на отделните отрасли. Не искаме да се стига до превес на строителството на шосета. Освен това, по отношение на заделянето на конкретни средства, 20 години вече съм политик. Знам, че страните, които са готови да инвестират чрез своите агенции, разчитат на заделени средства – Нека да наричаме нещата с истинските им имена. Никой в а, агенциите по развитие няма да желая да инвестира в други страни. В заключение, искам да благодаря на всички докладчици в Сянка. Колкото по-голяма откритост демонстрираме, толкова по-стойностни ще са компромисите. Окончателният резултат обаче още не е постигнат и това няма да е лесно. Благодаря. Благодаря. Мерия Килюнен. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollegat, hyvin lyhyesti. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, съвсем накратко. Искам да благодаря на двамата докладчици за положените усилия. Никак не е лесно да се работи по това досие. Положението, в което бяхме, не беше завидно. Общо взето бяхме между чука и наковалнята с този нов инструмент за финансиране. Все още оставам на своята позиция има една тенденция да се измислят инструменти за финансиране, без да се знае откъде ще дойдат парите. Добре е да се помисли как може да се използват съществуващите фондове, за да може да се създаде една наистина общоевропейска система на транспорт. Благодаря. Благодаря Карима Дели. Merci à nos collègues. Благодаря на докладчиците за свършената от тях работа. Мисля, че е плана за възстановяване на економиката, каквото всъщност е плана Юнкер, той трябва да бъде интелигентен и гъвкав. Всяко Трябва обаче да гледаме към бъдещето. Транспорта днес трябва гледайки към бъдещето, трябва да вземе предвид екологическите критерии, промените в климата. Така че целта, така че ние трябва да си зададем следния въпрос. За какво ще служат инвестициите в областта на транспорта? Ние Зелените сме съгласни с повечето от компромисите, но по компромис номер, номер 5 имаме възражения. Нашите възражения и нашите изменения не са взети предвид. В... Ние бяхме казали, че 60% от инвестициите трябва да бъдат предназначени за железопътния транспорт. 10% за насърчаване на альтернативния транспорт или е, ходенето пеш, използването на е, велосипеди че известен процент трябва да бъде предназначен за модернизиране на съществуващите инфраструктури, така че всичко това не фигурира в компромис номер 5. Добре е, че имаме желание да създадем едни мобилни, гъвкави е, градски системи, но смятам, че тези проблеми, които поставихме, не са включени, а те са от огромно значение, включително и разходите за екстернализация на а, дадени а, видове транспорт. Струва ми се, че ако нямаме едно, един, една добре разписана пътна карта, просто не можем да вървим напред. Първо, да бъдат записани целите и да бъдат огледани всички аспекти на инвестициите. Струва ми се, че трябва да а, бъдем малко по-прецизни, нещата да бъдат по целенонсочени Доколкото разбирам, утре ще гласуваме. Не знам дали има време да оправим нещата, но това е гледната точка на зелените. Роза Дамато. Благодаря, господин председател. Позволете ми да благодаря на двамата докладчици. Нашата политическа група е доволна от това, че се демонстрира желание да се стигне до споразумение. Радваме се освен това, че плана на Юнкер отделя достатъчно внимание на сектора на транспорта. Трябва да кажа няколко думи за това дали ще може да се привлекат средства по механизма за свързване на Европа, дори и като крайна мярка. Бихме искали, тъй като сега се елиминира член 19. В компромиса да се говори за една такава възможност, но това не трябва да бъде приоритет. Нека да подчертая това наше искане. Тук трябва да се положат малко повече усилия. Благодаря. Следващия оратор Кристин Ревотелон. Благодаря, господин председател. Благодаря на двамата са докладчици. Те извършиха огромна работа, тъй като бяха внесени значим брой е, изменения, както и днес каза преди малко. Мисля, че всички, всички евродепутати депутати, или поне а, моите колеги от моята политическа група, че считаме, че плана Юнкър наистина трябва да се прилага и изпълнява за благото на всички европейски граждани. Така че ще, ще се върна към измененията, които аз внесах. Благодаря за това, че голяма част от тях бяха взети предвид. Първо, да се преразгледа регулаторната рамка за да може цялата програма, целият план Юнкер да бъде по-гъвкав и от дефицита, дефицита да бъде приспадна, приспаднато финансирането на а, проекти. Мисля, че това е последния шанс на комисията да постигне наистина своите цели. И още нещо. Важно е плана Юнкер да бъде разглеждан като план за разгръщане на солидарността в Европа. В този дух Европейския фонд за стратегически изследвания трябва да подпомогне най-вече страните, които пострадаха от кризата. Благодаря. Благодаря. Комисията има думата. Thank you, Mr. Chairman. Благодаря, господин председател. Няколко кратки бележки от наша страна. Първо по отношение на бюджета. Няма нужда да повтарям, че комисията се притеснява малко от подхода на парламента. Не, че механизма за свързване на Европа не ни харесва, напротив, харесва не много и знаем, че нашето предложение създава затруднения, но сме убедени, че когато се опитваме да намерим альтернативи, това ще бъде много трудно. Трябва да разчитаме на функция 1А от многогодишната финансова рамка и тъй като това трябва да стане, ние предпочитаме да има малки програми, а не големи. На следващо място. По отношение на гъвкавостта. Искам да подчертая, че е много трудно да се генерират 315 милиарда без да има максимална гъвкавост идеята за географско разпределение, за разпределение по отрасли ще създаде основни затруднения. Доста големи затруднения, когато говорим за постигането на тази цел. Трябва да разберете, че има фундаментална разлика между ЕФСИ и механизма за свързане на Европа или МСЕ. В МСЕ ние харчим своите пари и Европейския съюз може да реши как точно да харчи тези пари. В рамките на FC ние не се опитваме да правим нещо подобно, а се опитваме да привлечем колкото се може повече частни средства и да харчим колкото се може по-малко публични средства. Колкото повече условия включваме тук, толкова по-трудно ще бъде да привлечем частни инвестиции. В тази връзка подробните изисквания за географско разпределение и така нататък могат да създадат проблеми. Що се отнася до кохезията, стигнахме до заключението, че може да се стигне до там, че да нарушим интересите на страните по кохезионния фонд. Ако създадем географско разпределение, създаваме възможността за подозрение е, относно рационализацията, е, е, обосновката на, на, на проектите. Ние искаме проектите да се а, е, и да има равнопоставени условия и ето защо ще увеличим техническата помощ, за да може всеки, независимо от това къде се намира, да може да предоставя един качествен проект за разглеждане, без е, предварително да се решава къде точно ще отидат е, средствата. Комисията трябва естествено да защитава е, съответните страни. Ние не предлагаме да има намаляване на средствата по кохезионния фонд. Знаете, че в рамките на МСЕ се опитваме да е, подсилим е, средствата за, за страните, които ползват средства по кохезионния фонд. И мисля, че така трябва да прекратя. Danke sehr. Jetzt hat Ines Ayala Sender das Wort. Благодаря, Инеса Яла Сендер. Gracias, президент. Благодаря, господин председател. Благодаря колегите за мненията и а, така, обясненията. Но обаче не разбрах всички възражения или всички допълнения, които бяха направени от колегите, особено от господин Файфер. Колкото до а, географското разпределение, считам, че Колегите тук имах предвид плана Юнкер да не облагодетелства предимно едни страни за сметка на други. Така че не разбирам всички примери, които бяха приведени тук. Тук не става дума да се защитават страните, които получават голямата част от средствата по кохезионния фонд. става дума да не да се помогне на тази страни, защото те вече са а, заделили известни средства в рамките на фонда за, в размер на 11 милиарда. А колкото до гаранционния фонд или гаранцията, целта е да бъдем по-ефективни. До сега се връщат на държавите членки средствата, които не са разходвани. Това доказва, че има недостатъчна ефективност. Докато целта сега е да наистина да е, прилагаме много по-ефективни механизми. Колкото до компромис номер 5, по който имаше известни дискусии, аз не, не, не разбирам защо някои смятат, че е, има така една насоченост към страните от Южна Европа. В крайна сметка става дума за възстановяване на економиката, за раз... економически растеж и е, заетост. Това, струва ми се, държи за всички е, страни от Европейския съюз, включително и от страната на господин Петър. Тук не, не, става, не става дума за социални критерии, е, така че не виждам защо някои колеги се тревожат е, от е, заложеното в изменение номер 5. Колкото като господин Жиле, в крайна, в крайна сметка ние не можем да отиваме отвъд целите, които сме си поставили. Цел, целта на нашата еко комисия е всеки един проект да отговаря на целите и духа на европейските политики. Тоест, да, всеки един проект да включва елемента интермоделност, взаимосвързаност, да има добавена, европейска добавена стойност, т.е да се спазат приоритетите, било то в областта на железопътния транспорт, морския транспорт, като същевременно се прилагат и а, екологичните критерии. Не виждам защо трябва да го повтаряме стократно. Става, става, става дума за за свързване на Европа и за интермодалност. Става дума за, за гъвкавост. Този фонд няма да бъде предназначен да финансира проекти, които просто ни се харесват или ни, ни, се, ще, ни се ще да бъдат осъществени, а да финансира проекти, за които можем да привлечеме частни средства а, и които да бъдат от полза на за европейските граждани. Така че не трябва ние сами да си създаваме бариери и ограничения. Напротив, трябва да разполагаме с достатъчно гъвкавост, като същевременно не нарушаваме а, принципите. колкото до средствата, целта е да използваме колкото се може по ефективно средствата, с които разполагаме, не да търсиме други. Имаме някакви средства, които не се използват достатъчно ефективно и за това се връщат на държавите членки, значи не са освоени. За това става дума. Става дума за по-ефективното използване на наличните средства. Плана Юнкер, който има за цел да насърчи економическия ръст и заетостта, трябва да бъде финансиран колкото се може по-рационално и ефективно. Тоест, трябва, разбира се, да е, обсъдиме нещата с комисията ИТРЕ, комисията по бюджета и комисията по економическите въпроси, за да можем да бъдем едини. Струва ми се, че нашите компромиси е, отговарят на духа, който сме който иск... да работиме. Тоест да постигнем съгласие, споразумение с другите комисии. Целта не е да се саботира плана Юнкер, напротив, а да излеземе единни или поне да се открои едно широко мнозинство, като средствата, още веднъж повтарям, трябва да се разходват съгласно принципите и правилата и същевременно да привлечеме частни средства, като всичко това да бъде за благото на нашите граждани. Господин Рике. Благодаря, господин председател. И слушах колегите и първото нещо, което искам да спомена е следното. Тук не става дума да преразглеждаме или да пренаписваме е, многогодишната финансова рамка или финансовите регламенти. Въобще не става, не става дума за това и затова се очудвам от някои позиции и мнения, които бяха изразени. нека да не забравяме, че ще трябва да, да постигнем съгласие заедно с Комисията по економически въпроси и по бюджета. Всеки, разбира се, има свои приоритети, но нека да не забравяме, че не трябва да излизаме от рамката на а, съществуващият регламент. Сега, по конкретните изказвания. Марк, мога да кажа, че изказването на Маркос така ми се струва малко странно. Той каза едно нещо и след това каза точно обратното. Той каза, че се радва, че ще можем да използваме не разпределените средства и същевременно временно каза, че защитаваме страните, които получават средства по кокезионни фонд. Така че не разбирам, не разбирам какво точно иска да каже. Тук не става дума за тълкуване. Имам предвид, казвам го и за Роберт, че кохезионните средства, те са вече насочени, те са предопределени, така че те няма да бъдат преразпределени или пренасочвани. Стрен. Стру... Ние споменахме, че стрен... страните по кохезионните средства са най-уязвимите страни. Така че ние като докладчици смятаме, че, че, те, че тези средства дори и след преразглеждането или след средосрочния преглед на многогодишната финансова рамка, те няма да бъдат пренасочвани. Така че няма нужда да защитаваме тези средства или да предприемаме някакви мерки за тяхната защита. Те не са обект на дискусия. Тоест, а, страните, които получават средства по кохезионните фондове, ще продължават да ги получават. Там няма да има никакви промени. Това не е, това не е мнение или желание на докладчиците. Така че е, мисля, че загрижността, която бе изразена от някой от вас, в случая е, е несъстоятелна, не, не почива на нищо. Няма да се сблъскваме с подобен проблем. Колкото до Карима. Разбирам какво иска да каже. Разбирам че тя споменава приоритетите от механизма за свързане на Европа, но нека не, нека не забравяме, че този, механи, че този механизъм всъщност дава насоките сега. Няма да навлизаме в подробности и да се опитваме да създадем един изчерпателен списък на а, планове и програми. Това не е целта на заниманието в случая. Не, Нека да, да, да не, нека не забравяме, че работиме просто в духа на насоките и на механизма за свързане на Европа. Да, упростяване, ефективност, прозрачност. Колкото до средства, средствата по кохезионните фондове или механизма за съдване на Европа, те, те, те, те, те са определените с предназначени. Ние просто се позоваваме на тези документи, на тези текстове. Мисля, че и, коми, и комисията няма да, да действа в противоречие с е, приетите е, документи колкото многогодишната финансова рамка. Сега. Договора предвижда, че нови, нов финансов механизъм и всъщност този план е един нов финансов механизъм изисква допълнителни средства. Когато трябва да се потърсят допълнителни средства, то трябва да има и защитни механизми за тези средства когато става дума за средства, които не са предназначени за нещо. Може би не се изразявам много ясно, но искам да кажа, че разбрах проблемите повдигнати от колегите, но струва ми се, че наш, нашата съвместна работа постига поставената цел. Ефективност, прозрачност, гъвкавост и да, да не се накърняват интересите на страните, които получават средства от кохезионните фондове, тези, които вече не получават, но са уязвими. Нека не забравяме, че механизма за свързване на Европа и Европейския фонд за стратегически инвестиции са две абсолютно различни неща. Казахме, че гаранционния фонд или гаранцията не е субсидия. Да, нито целта е същата, нито политиката, която се прилага е същата. Така че съвсем правилно подчертахте разликата между тези две понятия. Така че, както разбрах, както правилно разбрахте, няма, няма да се посяга към кохезионните фондове, няма да се посяга и към средствата за ОСП. времено, обаче виждаме, че комисията за сега не отстъпва, както и парламента не отстъпва, така че дискусията ще бъде доста трудна. Струва ми се. Това е, господин председател. Ja, vielen Dank, insbesondere an die beiden. Благодаря. Благодаря, особено на двамата докладчика. Гласуването е предвидено за утре и е, после ще се гласува окончателно през втората пленарна сесия през юли месец. Пристъпваме към е, втората гледна точка изслушванията на комисарите, полуки извлечени от е, процедурата през 2014 година. Е, е, ще уменим мнения по измененията. Утре също в дневния ред е предвидено гласуване. Аз лично предложих компромисни изменения по параграф 1 и 2. По същество се обобщават всички изменения по тези два параграфа. Има устно изменение по параграф 3. То е предложено съвместно с Ли Вон Камп. Е, искам да изразя е, нашето удовлетворение като комисия е, доведе се, е, стигна се до смяна на е, комисария, който беше посочен като комисар за транспорта. Това се основава на нашето мнение след изслушването на госпожа Виолета Буч. Някои изменения не са включени в компромисните изменения. Ще трябва да ги гласуваме отделно утре. С удоволствие давам думата на докладчиците в сянка. Ван Комп не е тук, но давам думата на следващия докладчик в Сянка, господин Бах. Благодаря, господин председател. Първо искам да ви помоля за извинение за нашия координатор, от името на нашия координатор. Той е на път, на път <clears throat> е, искам да кажа от името на нашата политическа група, че нямаме никакви проблеми с компромисните изменения и никакъв проблем с е, е, списъка за гласуване. Давам думата на господин Исмаил Фертих. Благодаря. Искам да кажа от името на социалистите, че като цяло ние сме съгласни. Искам просто да обобщя най-важните неща за нас. И аз мисля, че това в значителна степен отразява и е, споразумението, което вече постигнахме помежду си. Аз е, е, искам да кажа, че искаме през е, следващите европейски избори е, държавите членки винаги да предлагат по двама кандидата, един мъж и една жена за да имаме възможност за избор. Освен това трябва да има ясни срокове, които да са категорични за Европейската комисия, да се знае до кога ще може да направи предложения пред Европейския парламент. Едно нещо е важно за мен, поне след последното изслушване, и то е, че трите минути, с които разполагахме, прекалено често Понякога всъщност тези 3 минути могат да бъдат използвани по-ефективно, при положение, че има процедура по лавяне на погледа на председателя, например, нещо много по-спонтанно, за да може после е, да се задават допълнителни въпроси на кандидат-комисаря. В е, противен случай е, знаем как стават нещата кандидат комисаря си е, избира теми, е, по които е, витае около 3 минути. Ние искаме да имаме възможност да зададем отново точен въпрос, на който кандидат комисаря не е отговорил, т.е. по-ефективно да се използва времето за даване на отговорите. Мисля, че това са най-важните неща, да има по двама кандидати, предложени от държавите членки, по един мъж и по една жена. Е, и е, сега е, мисля, че трябва да се спреме на изменението във връзка с промяна на времето за изказване. Ние смятаме, че настояща система трябва да продължи да се спазва. Джеки Фастер има думата. Благодаря, господин председател. Не. Благодаря за вниманието, което обръща на тази тема. Като цяло, ние сме напълно съгласни, че този въпрос се повдига по отношение на компромисите. Това, което каза нашия колега Исмаил във връзка с равноповенността на половете, в реалния свят ние искаме да има реален баланс между половете, защото хората от мъжки или женски пол са подходящи за определен пол. Но е, все пак трябва да признаем, че самото изречение е важно, но все пак нека да не навлизаме в някаква специфика, защото ако всяка държава членка иска да изтъкне кандидат, е, този кандидат е, е, трябва да бъде преценен според това, доколко е подходящ за работата. Тоест, е, държавите членки трябва да решават кого да предлагат. Аз мисля, че това трябва да се има предвид. Това не значи, че е, не трябва да има някакво позоваване на това какво са направили. Освен това, трябва да се има предвид и с какво време разполагане. Нещо друго. В нашия случай Виолета Буч беше уведомена прекалено е, е, е, кратко преди самото изслушване изслушване за това, че ще бъде изслушвана и е много е трудно някои от кандидатите, които се явяват пред няколко комисии, имат чисто технически въпроси и те не могат да отговарят достатъчно добре на въпросите, които им се задават в съответните комисии. Още повече, те са повече от една. Но принципа е правилен. Сега има един, една малка точка по английската версия, когато говорим е, в получер по средата. Аз е, мисля, че става въпрос е, просто за правилно изразяване на английски take it or leave it. Но като цяло, като цяло подкрепяме вашия документ. Благодаря, господин председател. Стран Павел Теличка. Павел Теличка има думата сега. Благодаря, господин председател. Аз също ще бъда кратък. Първо, мнението ми за проекто документа, както и за съвместната ни работа. Аз мисля, че като цяло можем да приемем компромисите. Това, което основно ми харесва е първо да видим кандидатите, да видим каква програма ще ни предложат те. Ако изслушаме е, записи от изслушванията миналата година, е, обикновено комисията изтъква няколко политически приоритета. Трябва да има възможност за избор. И аз мисля, че това беше нещо, което отсъстваше при някои кандидати не знам доколко е отразено. По равнопоставеността на половете, раз, харесва ни това, че има изменение, по което се постави ударението на равнопоставеността на половете, обаче да се искат поне двама кандидати от всяка държава членка, защото всъщност най-важни са качествата на кандидатите. При цялото ми уважение, това е по-важно, отколкото е, дали държавата членка ще предложи мъж или жена. Мисля, че това е важно. Важно е председателя на комисията да има възможност да направи избор. Ние всички знаем, че ако има само един кандидат за председател на комисията, може би в някои конкретни случаи е, е да се отхвърли такава кандидатура. Това също е въпрос на политика. Това е едно от основните подобрения, които приемаме. Е, въпросът за половете е включен обширно в дискусията. Имаше е, една-две точки, по които изпитвам затруднения. Става въпрос е, за измененията на Декамп за нашата собствена система. Ние говорим е, за комисията, говорим за някое преувеличение в някои страни в прозореца на Европейски съюз. Да видим дали да се придържаме към нашата система и дали да отидем отвъд това, което в момента е в ръцете ни. Е, е, въпросът е прекалено важен, за да го пренебрегваме. И втория въпрос, е, който искам да повдигна в конкретни случаи по тези изменения, това, което бих нарекал пинг-понг. Дискусията трябва да бъде колкото се може по-интерактивна. Е, въпрос, отговор, при улавяне на поглед на председател, обратна връзка и така нататък. И накрая има две-три изменения, които няма да подкрепим. Ще е, посоча само едно от тях. То може би е спорно, но виждаме, че някои от комисарите в момента в е, парламентарните комисии не могат е, да бъдат в взаимна връзка с парламента в какъвто и да било чущ език, като изключим родния им език. Няма да посочвам имена, но това показва, че някои от тях може би не се изразява достатъчно свободно на различен от родния им език. Мисля, че три четири комисаря, отговаряйки на въпроси извън изложението, което правят, не могат да проведат дискусия на различен от родния им език. И мисля, че е, това е въпрос, е, по който всички трябва да бъдат естествени. Англичаните, немците или англичаните винаги са използвали техния си език, но при един бъдещ чешки кандидат искам бъдещия чешки кандидат да може да отговаря на въпроси на различни езици, а не само на чешки. Така че тук е необходимо допълнително обяснение. Иначе е, смятам, че предложението е качествено и то ще се гласува. И мисля, че като го гласуваме в комисията ще постигнем напредък. Благодаря. Благодаря, Мерия Килонен. Благодаря, господин председател. Благодаря на колегите. Доклада е много добър. Искам да благодаря на докладчиците от различните политически групи. Какво смятаме ние? Какво е важно за бъдещето? Би следвало да положим сериозни усилия, за да се стигне до равенство на половете в комисията. Трябва да работим за постигането на тази цел. Освен това, трябва да се наблегне малко повече на компетенциите на различните кандидати. Подкрепям казаното във връзка с различните комисии. Благодаря на всички за положените усилия. Благодаря и са Яла Сендер. Благодаря, господин председател. Благодаря за това, че и аз ще имам възможност да кажа какво смятам относно подобрението на процедурата за изслушване на кандидат-комисарите. С оглед на натрупания опит, мисля, че декларацията за финансовите интереси на кандидатите трябва да се предоставя достатъчно рано, за да не сме на тъмно по време на самото изслушване. Когато става дума, пример за евентуални акции в предприятия, които биха довели пък до конфликт на интереси по време на мандата. На следващо място, аз съм съгласна с казаното от господин Теличка и владеенето на чужди езици. По-настоящем, ако кандидатстваш за работно място, трябва да владееш чужди езици. Същото би трябвало да въжи и за кандидат-комисарите. Някои от кандидатите знаят по-добре езици, които не са официални за Европейския съюз, отколкото официални езици. Това трябва да се вземе предвид, казвам го с е, известна доза ирония. Що се отнася до равенството на половете, съгласна съм, че е важно да има равни възможности за мъжете и жените. Всеки път, когато повдигаме този въпрос, ни се казва като контраргумент, искаме да заложим на качеството на най-добрите кандидати. Това е така. В други области обаче, когато става дума за кандидати за сметната палата, казваме, че е задължително за държавите членки да номинират и мъж и е, жена. И Опита показва, че има много жени, които са били назначавани на високи постове поради съществуващите квоти. Така че говори се за задължение да се номинират кандидати от двата пола. Когато има такова задължение, държавите членки търсят наистина най-подходящите кандидати, вместо да номинират и така и много бързо някой мъж за този пост. На следващо място мисля, че е добре да има нещо като писмен въпросник. Нашата комисия, например, е изключително техническа по своя характер. Тя е много важна комисия. Видяхме какво стана с госпожа Булч. Тя беше номинирана само ден-два преди да бъде изслушването. Добре е да има съответно писмен въпросник. И тези въпроси, които се задават, трябва да получат своя отговор от самия комисар. Той трябва да предподпише онова, което подготвят службите, защото все пак това трябва да са отговори от името на самия кандидат комисар. Госпожа Андерсън, приветствам този доклад. Мисля, че той е много добър. Добре е, че има и компромисни изменения. Мисля, че процедурата на изслушванията вече беше критикувана. Тя обаче е много важна и се радва на голяма доза обществено внимание извън парламента. Това е нещо добро. И ето защо трябва да го вземем на сериозно. В някои други комисии се стигна до следното. Някои кандидат-комисари бяха повикани втори път за обяснения и ето защо е необходимо да се дава допълнително време за нещо подобно. Ако комисията не е доволна от дадените отговори, кандидатите трябва да бъдат повикани втори път. Това трябва да се подчертае. Що се отнася до равенството на половете, напълно съм съгласна с Инес и другите колеги. Натрупания опит показва, че има много високо квалифицирани жени на високи постове. Ако държавите членки обаче не се изправят пред изискването да номинират жени, те просто отказват да го правят. Така че тук няма разлика с принципа на качеството. Трябва да се отдели много внимание на този конкретен проблем. И още нещо. Е, разочаровах се от казаното от колегата Джаки Фостер. В Великобритания имаме много голям опит в това отношение. Отношението на колегата е, и отношението на нейната партия доведоха до това, че сред лейбаристите има повече жени депутати. Ние предприехме съответните мерки. Нека да подчертая, че европейското законодателство дава възможност за мерки в това отношение. Трябва да се направи разлика между така наречените позитивни действия и позитивната или положителната дискриминация. Позитивните действия водят до равенство на половете и те не са толкова отрицателни. Благодаря, казва председателя, за този е, последен коментар. Благодаря за подкрепата. Искам да кажа нещо само за равенството на половете. Ако не се лъжа, в проекта за Конституция, който беше отхвърлен от Франция и Холандия, трябваше да има поне трима кандидати. Господин Юнкер вече каза, че иска да има поне толкова жени комисари, колкото по време на последната комисия Бароз. Не става дума за това да се оказва натиск върху държавите членки. Всяка държава трябва да номинира редица кандидати и поне един от тях трябва да е жена. Що се отнася до спонтанните изказвания, трябва да видим как да структурираме по-добре изслушванията. Имахме известни виждания в тази връзка, но в крайна сметка председателския съвет ни нареди какво да правим. Това е жалко. Мисля, че председателския съвет трябва да ни даде необходимата гъвкавост и като комисия ние трябва да можем да решаваме как да структурираме своите изслушвания. Що се отнася до писмения въпросник, и не Саяла не ме слуша в момента, искам обаче да отговоря и на нея. Имаше писмен въпросник, е, въпросите получиха своите отговори, само че не от комисаря. Това се е случвало и в миналото. Аз не съм за такива писмени въпросници. Ние ги създаваме, нашите служители, сътрудници ги създават и какво се случи в крайна сметка. Нямаше конкретен отговор на нито един въпрос. По време на самото изслушване въпросника остава на втори план. Мисля, че можем да спестим време и хартия, ако се откажем от тези въпросници. Благодаря на всички. Гласуването ще е утре. Авко ще гласува на 17 юни и през юли ще отидем в пленарна зала. Благодаря на всички. И сега отиваме на следващата точка. 6. Мултимодална интегрирана продажба на билети в Европа. Дитер Лебрехт Кох е докладчик. Давам ви думата. Заповядайте. Liebe колеги и колеги, благодаря, господин председател. Целта на този проект от доклад е създаването на информационна система за пътниците и мултимодална система за издаване на билети в Европа, за да можем наистина да имаме достатъчно мултифункционален превоз от врата до врата. Струва ми се, че е, подобен е, подход ще реши много от проблемите, с които се сблъсква транс... ресора транспорт в Европа, а, е, намаляване на енергоемките, енергоемкия транспорт, намаляване на замърсяването, създаване на работни места – и економически растеж в Европа и превръща на, на Европа в а, привлекателно място за туристи. Така че още, ние трябва още от сега да насърчиме Европейската комисия да предприеме инициативи в тази е, насок. Съществуват е, различни системи, различни подходи, но обикновено те се огранич... са ограничени в рамките на дадена държава членка или дори в рамките на даден регион. И, обик... и обикновено подтика е чисто търговски, чисто економически. Трябва да имаме един подход, който да бъде много по-глобален и включващ. Първо, създаване на информационна мултимодална система в реално време, за да може пътника да получава надежна и цялостна информация в момента веднага, за да може да направи е, своя избор, като се вземе предвид също така съотношението между качеството и цената, т.е. да се предостави достъп на пътника до този вид информация. Второ, създаване на цялостна система за издаване на билетите. Разбира се, тук не става дума да се налагат норми или стандарти, а просто да се създаде една рамка. Това не, в никакъв случай не трябва да довежда и до увеличаване стойността или цената на, на даден вид транспорт. А, трябва да се търси решение в оперативната съвместимост и мултимодалността. Различните оператори трябва обаче да могат да поемат инициативи, а ни, чрез регламенти ние не трябва да възпрепятстваме инициативи. Иници... Ини... инициативността, а напротив да улесняваме а, новаторството и творчеството в момента път, път, пътниците трудно могат да е, попаднат на някаква цялостна система, която да им помогне да разработят своите маршрути. За това е необходимо да има свързване в е, мрежи, особено да има възможност за получаване на информация в реално време. Преди пътуването, по време на а, пътуването, пътника трябва да бъде информиран за закъсненията, за възможността да смени а, е, някакъв а, паспорт. Същевременно, правата на пасажирите, на пътниците трябва да бъдат много ясно разписани, тъй като в момента нещата съвсем не са ясни. Става дума, значи, за създаване на една интегрирана мултимодална система на транспорт и издаване на билети, като разработиме някакъв график преди още да сме получили конкретните предложения на комисията. Затова настоявам доклада да бъде прият преди лятната вакансия за внасяне на изменения до 5 май, след това заседание с докладчиците в Сянка, 28 май гласуване тук в комисията и внасене в пленарна зала през юни. А сега давам думата на Йенс е, Нилсън. Благодаря. Благодаря, господин председател. Проекта на текст е добър. Всички знаем, че има предимства с е, този мултимодален е, транспорт е, знаем, че много често има области, е, които се развиват поради цифровизацията по отношение на пътешествията, пътуванията. Това обаче не е така. И има много пречки пред ефикасните пътувания. Е, мислим, че текста на докладчика е много добър. Има някои точки, които са особено важни. На първо място, Докладчика справо казва, че всички заинтересовани страни трябва да имат отворена система. Системата трябва да е достъпна за всички. Всички видове разписания, ценоразписи и така нататък. Това трябва да е достъпно за потребителите. И трябва да има хармонизация. Това няма да е лесно. Тук говорим за всички заинтересовани страни. Става дума за компании, които се конкурират и по отношение на пътуванията. Сега казваме, че те трябва да сътрудничат. В Швеция имаме необходимия опит в това отношение. Премахнахме регулацията в железопътния транспорт. През 90-те години на миналия век аз работих в едно малко предприятие, железопътно предприятие и се дразнах как големите играчи развиват своята система и по-малките играчи трябва просто да я приемат и да си плащат. Координацията няма да е нещо лесно. Ето защо тези изисквания, за които говори докладчика, са приемливи. С други думи, трябва да се наложи изискването да има равнопоставеност и да се предоставят необходимите изисквания. Какво имам предвид като говоря за налагане? Имам предвид законодателство. Е, не трябва да се казва, че трябва да избягваме законодателство. Освен това, мисля, че е добре да се създаде платформа, на която да сътрудничат всички играчи на пазара, големи и малки. Всички трябва да имат възможност да дадат своето мнение и мисля, че играчите сами ще се договорят за това, че трябва да има минимални стандарти. Много работа ни предстои. Мисля, че графика ако разчитаме на участниците на пазара, те да го развият, да създадат такава система, това ще отнеме 25 години. Ние трябва да създадем правила, някакво минимално законодателство, за да дадем тласък на процес. Мисля, че ще успеем да се споразумеем по този доклад. Той е добър по своята същност. Ще имаме естествено изменения, за да подобрим много от аспектите. Благодаря много. Джеки Фоса. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика, на господин Кох. По време на предишния мандат повдигнахме още тогава повдигнахме въпроса за липсата на мултимодалност. В Европа има много софистикирани начини на транспорт. Ако искате, примерно, да отидете с влак от Финландия до Италия, са ви необходими няколко билети. Така че, но аз съм оптимист. Мисля, че ако има достатъчно политическа воля и воля на различните оператори, ще можем да постигнем това. Ако погледнем въздушния транспорт в, през последните години нещата се промениха много. Можете да купувате билети от, в една страна, да тръгнете от друга страна с Слава Богу и багажа ви пристига а, на време. Така че а, примерно има системи в различните страни, като а, пътническата карта Лондон, Тоест, как, както правилно казахте, съществуват решения, но които са с ограничен обхват. За това смятам, че този доклад е много своевремен и е необходимо да се създаде една рамка. Но също, същевременно трябва да бъдем много внимателни и да не а, свръхлегорираме нещата, като по този начин създадеме допълнителни препятствия. Колкото до правата на пътниците, има различни раз, разпоредби, свързани примерно с правата на а, пътниците, използвайки морски транспорт, при по какъв начин ще бъдат защитени правата при изпускане на връзка, да речеме, ако даден пътник използва фери и след това трябва да вземе самолет, но изпусне връзката, така че кой ще заплаща. Така че още веднъж а, искам да благодаря на докладчика и наистина трябва да приемем един график, един календар, за да накараме и държавите членки да а, реагират. Давам думата на господин Павел Телич. Uh, uh, благодаря, господин председател. Благодаря на господин Кох за проекто доклада, за инициативата. Въпросът е много важен, но и не по-малко труден. За мен е, първият въпрос, който ми идва на ум е е, добре би било да направим крачка напред, е, като имаме предвид, че вече има проекти, е, които вече действат в определена държава членка, както и отвъд нейните граници. Но трябва да се спрем на въпрос от гледна точка на вътрешния пазар. Ако има вътрешен пазар, къде има задръствания, как да се справим с този въпрос, необходимо ли е да се правят регулаторни стъпки, какво да кажем за финансирането, финансирането и прочие. Е, говорим за трансгранични връзки, но в регионален мащаб нещата ще бъдат е, много по-прости и сигурно е, ще имаме и подкрепа, може би ще има и регулаторна помощ, но това са отделни случаи. Сега, амбицията каква е. Има задръстване, т.е. да се види къде, къде, къде е, нещата не протичат е, свободно. И е, аз ще предложа някои изменения, е, които се спират на, на затрудненията, е, които сме установили в момента. Най-важния, който е споменат, е, платформата, говорим за несъвместимост на стандарти, е, какво имаме предвид точно под понятието платформа. Това е голям въпрос, защото ние имаме предвид реални платформи, а освен това говорим и за огромни разходи. И тук отново ни се връщаме на въпроса за амбицията. Това е едното затруднение, а друго, което е много важно, това е, е голям дневен ред за парламента и за институциите. Ние нямаме равнопоставеност между различните видове транспорт. Е, ние говорим за интегрирани билети, е, но е, в областта на железопътния транспорт условията не са еднакви. Това не е стимул. Тък му обратното това понякога пречи да се върви напред. Освен това, системата за интегрирано издаване на билети. Дали това ще бъдат паралелни билети, които ще се разпечатват при един билет или говорим за интероперабилност – или за интегрирана система, която ще стигне толкова далеч, колкото е, ще има е, търговски споразумения между операторите. Тук сега говорим и за правата на ползвателите. Правата е, на ползвателите на железопътния транспорт са едни, отколкото е, примерно е, е, при въздухоплаването. Е, има много въпроси, е, мисля, че някои от въпросите са свързани с регламентиране. Е, е, после възниква въпроса за финансирането. Дали ще се стандартизира напълно системата? Не съм оптимист. Бих искал да го постигнем, но не знам дали ще го постигнем. Може би поне частично. Или да имаме предвид това, което току-що обсъждахме, Европейския фонд за инвестиции. Това е възможност, може би, да има определени средства, които да се насочат към иновативен транспорт, а това предполага и интегрирани билети. Мисля да спра до тук, защото има и други затруднения, е, които съм е, установил. Мисля, че проектодоклада доклада е качествен. Благодаря за инициативата. Очаквам съвместната ни работа. От мое име и от името на колегите ще очаквам изменения, затруднения и намек за евентуални решения. Но да посочим нивото на амбицията. Това е от ключово значение. Говорим за вътрешен пазар, за регионални пазари. Това са първи признаци и е, трябва да бъдат подкрепени и насърчени. Председателя Майя Килен. Господин председател, скъпи колеги, документа, който обсъждаме, е от особено важен. Тоест, трябва да постигнем бърз напредък. Трябва да имаме предвид и какво сме постигнали до сега. Действително, е, говорим за е, е, единна система за издаване на билети в Европейския съюз. Това е много важно, защото не бива да забравяме и значението на туризма за континента. Надявам се, че ще намерим решенията, благодарение на които ще се ускори уеднаквяването в тази област е, но е, всъщност развитието е, трябва да се извърши в нашето съзнание, в нашия начин на мислене. И именно това е най-трудното. Благодаря ви. Председателя, Карима Дали има думата сега. Господин докладчик, първо искам да ви помоля за извинение от името на моя колега господин Девор е, от е, негово име и от името на всички еколози искам да ви благодаря за вашата работа. Този доклад, вашия доклад се спира на широк кръг от въпроси, които са много важни за нас. Е, някои от тях обаче трябва да бъдат разработени по-задълбочено или трябва да им се обърне по-специално внимание. Имаме предвид първо защитата на данните, това е тема, по която трябва да бъдем много внимателни, е, защото е, това опира до защитата на личния живот. И освен това, като цяло е хубаво да видим е, какви проекти в момента се прилагат и се съфинансират от Европейския съюз с, поручутия прочутия доклад за координация и интеграция. Това е само едно приложение към вашия проект доклад. Докато аз мятам, че това трябва да бъде в сърцевината на проекта и е, да се да види доколко този вид практики могат да бъдат е, добри практики. Благодаря, господин председател. Председателя, давам думата на следващия изказващ се. Е, благодаря. Това е много важен въпрос, е, който се свързва отблизо с другата работа на нашия, нашата комисия е, по доклада за мобилността. С Карима Дали и с други ние говорихме по този въпрос. Много е важно, че се спираме на темата днес. Аз е, имам предвид и предложенията в проекта доклада. Приветствам е, особено е, член 11 намерението да се подпомагат хората с увреждания и с намалена мобилност. Това е въпрос, по който парламента се обърна към комисията през септември миналата година за хората с инвалидни колички. Защото е ясно, че е невъзможно за хора, които с основание предварително искат искат е, инвалидна количка е, в цялата верига от европейски е, транспортни компании, заслужават внимание. Заслужава внимание и е, трябва да продължи ангажираността ни по акта за европейска мобилност. Сега има и още един друг въпрос, по който още не сме намерили за решение. Сега и с други комисии се говори за кредитните карти и разходите по тях. И защо трябва да се види как ще става плащането, защото начина на разплащането се отразява на интегрираните билети. Примерно някъде с PayPal някой иска искат много високи такси за определени суми по кредитни карти, но не и по дебитни карти. И накрая защитата на личните данни. Това е нещо важно, но много често се използва като извинение за транспортни компании, за да не предоставят информация. А е от обществен интерес те да я предоставят. Така че е, говорим за публичен интерес за сметка на търговски чувствителни данни. В край на краищата е, пътниците Работниците трябва да имат право на информация, за да се подобри техния опит. И накрая приветствам е, коментарите по местните органи за самоуправление. Това е много важно при първата и последната милия. Аз е, искам да ви благодаря за това, че споменахте въпроса за Лондон и за картите за метрото там. Аз е, не знам дали това точно, обаче трябва да се включи в този регламент. Мисля, че е много важно всичко това, което казах, да бъде отразено в доклада. Благодаря ви много. Е, госпожа Деланова има думата сега. Е, благодаря ви. Аз искам е, да добавя няколко, няколко неща. Колегите вече ги споменаха. Хубаво е, че говорим за правата на пътниците. Това е, е сложен въпрос, понякога опира до финансиране. Някои от е, теми, свързани с интегрирано закупуване на билети, вече е, са получили европейско финансиране. Тоест, ние не бива да ги забравяме, когато провеждаме дискусии. Съгласна съм с това, което каза докладчика в Сянка във връзка с предоставянето на информация и за това, че играчите на пазара трябва да се съобразяват с определени правила. Това е, е от ключово значение е, за цялата тема, която обсъждаме. Благодаря ви за това, че споменахте хората с увреждания за инвалидните колички и така нататък. Искам да спомена и застаряващото население, защото се предполага, че ние мислим за бъдещето например, информационните технологии, които трябва да се използват, не бива да създаваме нови препятствия пред определени групи граждани за бъдеще. И не на последно място, говорим за дигитален цифров вътрешен пазар. Е, това е, е, е тема, която също не бива да забравяме. Говорим за международен транспорт. Благодаря ви. Vielen Dank. Jetzt Ismail Ertug. Благодаря, Исмаил Ертук. Vielen Dank auch für die Arbeit, die благодаря за положените усилия. Искам да благодаря и на докладчиците сянка, не само на докладчика. По време на предишния мандат говорихме по тези въпроси. И ако не се лъжа, обсъждахме е, същите тези неща. Как да се даде достатъчно информация на средностатистическия европеец, за да може той да си организира пътуването сам. И мисля, че тук трябва да продължим разискванията, защото това е най-важното според мен. Хората сами да могат да си запазват пътуванията пазара, различните участници на пазара, различните оператори вече са направили предложения за намирането на решение, но стигаме до една раздробеност, е, фрагментарност е, и ето защо трябва да свържем точките, ако мога така да се изразя. Разговарял съм с много хора по въпроса за отговорността. Дали самите транспортни компании трябва да носят отговорност за тази мултимодална система за билети. Не искам да споменавам конкретни имена. Знаете за някои оператори, които до такава степен владеят пазара, че пренебрегват всички останали. Издаването на билети трябва да остане прерогатив на транспортните оператори в национален план в началото и след известно време в международен план. По време на предишния мандат казах нещо, което и сега ще повторя. Не би следвало да стигаме до там, че компаниите да бъдат принудени да оповестяват е, секретна информация. Данните, които са важни, трябва да могат да се предоставят. Ако искаш да видиш е, кои са най-низките цени, трябва да попълниш Отправната точка е дестинацията и това трябва да може да се види на екрана. Добре, но компаниите не трябва да бъдат принуждавани да оповестяват, например, поверителни данни за своето ценообразуване. Много от целите можем да ги постигнем без особени проблеми. Основната ни цел трябва да бъде е, да се създаде мултимодална система. Следващия оратор, господин Дели, благодаря. Съгласен съм, че става дума за изключително важна тема. Най-важните аспекти според мен са следните. На първо място е, маршрутите, как може човек да планира по какъв път точно да поеме и на второ място графиците и естествено самото издаване на билети. Иска ми се в този доклад да се обърне малко по-голямо внимание на, на, на следното. Има една разлика между планирането на маршрута и а, самите разписания. Когато говорим за самия маршрут, има компании, които предоставят такава услуга. Тоест, можеш да планираш е, своя маршрут, е, може даже да включиш, ако искаш пътуване с велосипед, Има такава услуга и тя е не една, онлайн. Тук се намесва обаче и въпроса за самото изпращане, издаването на билета. Налице е възможността да се стигне до монопол в тази област и ние трябва да попречим на нещо подобно. Следва да се запитаме, съответно, дали е реалистично да имаме единна система за издаване на билети. В миналото сме говорили по този въпрос и знаем, че можем да очакваме сериозни конфликти на интереси между различните видове транспорт. Една единна система за издаване на билети ще е свързана с много въпросителни. Добре е, че започваме да говорим още веднъж по тази тема, но още веднъж бих искал да подчертая, имаме нужда от е, повече време, е, за да уточним всички тези въпроси. Похвално е, че докладчика говори за хората с увреждания. Техните интереси често се пренебрегват – особено в по-малко развитите държави членки. Като казвам по-малко развити, имам предвид инфраструктурно по-слабо развити. Е, този въпрос трябва да се разгледа по-добре в бъдеще. Председателя, благодаря. Бих искал и аз да кажа, че тази тема поостаря. 8-9 години вече говорим за този въпрос. Стигнахме до третия железопътен пакет. Казваме, че хората трябва да могат да пътуват из цяла Европа и да се купуват билети където поискат. Аз мога да си купа билет, например, от Брюксел до Кьолн, но не мога до немския град, от който съм. Става дума за предоставяне на информация от страна на компаниите. Системата може да проработи и без да се предоставя секретна информация. Често секретната информация се използва като е, претекст. Информацията, която искаме да знаем, няма нищо общо с тайните на компаниите. Просто искаме да знаем е, кога и на каква цена може да се купи билет от точка А до точка Б и какви са часовете на, на пътуването. Едва ли има железопътна компания, която би е, забранила предоставянето на подобна информация. Комисията, като пазител на договорите, трябва да предприеме действие. Трябва да се погрижи за това, че да се даде информация на хората, които искат да пътуват от точка А до точка Б в Европа. Понякога се получава 95% от необходимата информация, понякога 80%, това обаче не винаги е така. В крайна сметка, хората се казват, ами не мога да си купя железопътен билет, значи ще трябва да си купя самолетен билет. Време е да решим този проблем. Прие се третия железопътен пакет. Защо комисията не прави нищо за решаване на тези проблеми? Съвсем скоро ще дам думата на комисията. Защо продължаваме да правим доклади без никакви е, ответни е, действия? Естествено, че изчисляването на цената на, на билета е, ще бъде в рамките на всяка една държава, независимо дали говорим за Белгия, Германия, Франция и така нататък. Потребителя, ако не желая да използва определена услуга, няма да я използва и съответно една железопътна линия ще бъде премахната. Това се е случвало и то не веднъж. Забравете за всички тези е, предварителни условия и е, претексти, предлози, които се изтъкват. Е, защо авиокомпаниите да могат да предоставят една такава услуга? Защо хората могат да разберат кой е най-ефтиният самолетен билет от точка А до точка Б, а това да не може да стане в железопътния сектор? Просто искаме такава информация и нищо повече. Ще дам думата на комисията. Заповядайте. Госпожа Копчинска. Uh, uh, Благодаря, господин председател, уважаеми депутати. Един коментар относно току-що казаното от председателя. Проблема не е нов. Все по-често ставаме свидетели на това, че чрез цифровизацията в транспорта европейските граждани имат все повече очаквания и трябва да се отговори на тези очаквания. Както много депутати вече казаха, има голям напредък в някои градове, в някои държави членки, в някои видове транспорт, в някои региони на Европейския съюз, но няма мултимодална информация, която да се предоставя на пътниците. В крайна сметка потребителите трябва да могат да правят информиран избор, когато пътуват. И ние искаме да направим нещо в тази връзка. Приветстваме доклада на господин Кох. Радваме се, че парламент смята, че темата е изключително важна за европейските граждани. Вероятно си спомняте от срещите ви с комисар Булч, че тя е отдадена на тази идея и иска да се направи нещо конкретно. Сектора на транспорта преминава през сериозни промени и достъпа до информация, до данни е тема, която е много важна. Хората пътуват по различни начини, тяхното поведение се променя, техните очаквания еволюират. През юни миналата година комисията публикува пътна карта за мултимодална система за планиране на пътуванията и за издаване на билети. Ще ви кажа след малко докъде сме стигнали. Приветстваме доклада, който до голяма степен се припокрива с нашата пътна карта. В Европейския съюз има над 100 системи за планиране на пътуванията, мултимодални транспортни системи. Това показва, че пазар е изключително динамичен и искаме той да продължи да се развива. Не трябва да се разбира обаче, че тази услуга е налична навсякъде. И не трябва да се разбира, че вече има система, която да осигури пътуване от точка А до точка Б чрез различни видове транспорт. Какво е необходимо, за да се създаде една такава подобна услуга? Необходимо е да има данни, надежни данни, които да са оперативно съвместими и с високо качество. Възоснова на такива данни може да се създаде и информационна услуга. Ето защо ние споделяме вашето виждане, че трябва да се положат малко повече усилия. И усилията трябва да се положат и от публичния, и от частния сектор. Разписанията, например, за тях се говори в доклада. Те ще бъдат ключов компонент, но това не е цялата необходима информация, когато едно лице иска да планира и да осъществи своето пътуване. Знаете, че трябва да се дава информация относно, например, паркирането в градовете, възможността да се наемат велосипеди, възможността да се използват различните системи, от хора с ограничена мобилност и така нататък. Ето защо ние трябва да предвидим създаването на система, в която цялата тази информация ще се предоставя и ще се дава на гражданите. Комисията сега приключва своята работа по една система за предоставяне на данни за мултимодалния трафик. И в рамките на тази система ще разгледаме включването на информация с различен характер. Информация, за която току-що говорих. Там ще разгледаме и условията за предоставянето на данни и повторното им използване. Това ще бъде ключов елемент тук. Защото в Европейския съюз трябва да има равнопоставеност не само между различните видове транспорт, но и между различните и потенциални доставчици на услуги. Искаме европейските компании да могат да предоставят такива услуги и не искаме да се стига до положение, в което ще има монополизиране на информацията от страна на някои други участници. Господин Ках, по, Кох по-скоро подчертава, че Информацията, която се предоставя на пътниците е първата крачка към интегрираната система за издаване на билети. И тя е много важна, когато става дума и за, за правата на, на пътниците. От дълго време се говори за едината система за издаване на билети. Нека да подчертая, че не комисията трябва да създаде една такава услуга – ние обаче трябва да създадем рамката за нещо подобно и това го подчертава и докладчика. Освен това, обърнете внимание, че вече съществуват действия, които са приложени на практика, като е, подготвителните действия на консорциума OLIS Целта на, на, на това начинание е да се е, валидира система за издаване на билети в рамките на различни е, видове транспорт. И е, накрая по отношение на правата на пътниците в рамките на мултимодалната система на транспорта. Съгласни сме, че предоставянето на информация за хората с увреждания или с ограничена мобилност е нещо изключително важно. Трябва да има равен достъп за всички до различните видове транспорт, независимо за какъв транспорт става дума. Комисията в момента оценява съществуващото положение, когато става дума за мултимодалните пътувания в рамките на един договор. Както много от вас казаха, въпроса за отговорността при мултимодалния транспорт е изключително важен. Това е най-костеливия орех, който ще трябва да щупим и през 2015 година ще дадем ход на оценка на въздействието е, на това как да се защитят пътниците, ако използват различни видове транспорт. И накрая, нека да кажа, че е, някои от вас говориха и за цифровата стратегия, цифровия единен пазар. Е, в тази връзка повдигнаха въпроса за оперативната съвместимост на данните, достъпа до услуги в трансграничен план. По всички тези въпроси комисията също ще работи. Благодаря. Благодаря и сега докладчика. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички онези, които допринесаха към дискусията. Когато изпе издаде на Бялата книга през 2011 година, на практика всички тези предложения бяха разписани вътре. Може би крайно време е сега да превърнем думите в дела. Предвид а, недостатъчното място или ограниченията, пред които бях изправен, не всичко успя да влезе в моя доклад. Така че, разбира се, ще включа всички гледни точки, но въпросът е да, да видим по какъв начин можем да избегнем монопола на даден ресурс прямо друг или на дадено предприятие, като същевременно създадем е, необходимите благоприятни условия за гъвкавост практически много малко съществува или практически нищо не съществува в областта на трансграничния транспорт. А моята цел е наистина да намериме общоевропейско решение, което да бъде на висотата на единния пазар. Така, мисля, че а, така чух а, как, на, в каква посока са вашите е, виждания, възражения, изказвания. Благодаря на комисията, че е, взема на сериозно извършената от нас работа и ще продължим да работим в тясно сътрудничество. Благодаря на всички от тези, които участваха в обсъждането. Благодаря на докладчика. 16 април е, е срока за внасене на изменения. 16 април до 17 часа на 28 май ще гласуваме този доклад, а през юли 2015 година докладът ще бъде внесен обсъден в пленарна зала. А сега а, че, тристранните срещи по четвъртият железопътен пакет. За съжаление ще трябва да продължим нашето заседание при закрити врата. Много моля всички от тези, които не са членове на